liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, Точността е учтивостта на кралета. Ние сме в кралство, кралство Белгия, така че добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол днес след обед. Ние решихме да променим малко дневния ред, да оттеглим изслушването на кандидатите за Европейска сметна палата. Това има своите причини. Те са свързани с гласуването в Европейския парламент и готовността а, за встъпване в членство. Ще трябва да се даде и а, думата на съвета. Трябва да чуем и мнението на съвета. Също така трябва да бъде взето предвид и становището на парламента и това ние ще изразим в писмо до съвета. Сега продължавам с дневния ред. С доклада на господин Сандергард. В него става дума за специален доклад номер 24-2012 за използване на средствата от Европейския фонд Солидарност. Тези средства са използвани за отстраняване на последиците от земетресението в Абруци, Аквила. В момента разполагаме с работен документ. Днес ще се състои обмен на мнения по този доклад и давам първо думата на докладчика Сърен Садагар. Tak, øh, formand. Благодаря, господин председател. Става дума за един много сериозен проблем, на който е посветен днешния дебат, а именно земетресението от 6 април 2009 в Абруцо. В Абруци, по-точно, имаше много голям брой смъртни случаи. Около 17 000 души е, загубиха домовете си. Европейският парламент през ноември 2009 година реши за да помогне на тези жертви да отдели голяма сума в размер на 493,7 милиона евро от е, Сонда за солидарност, според мен, това е най-голямата сума, освобождавана от Европейския фонд за солидарност и това показва всъщност тежеста на катастрофата. Днешният дебат, според мен, трябва да се концентрира върху две основни теми. Първо, дали предоставените средства се изразходват съгласно изискванията и също така е много важно да се уточни дали жертвите в Аквила са получили голяма помощ чрез тези средства, т.е. value for money. Това е всъщност принципа, който трябва да обсъдим и върху който да се концентрираме. По първия въпрос, не за първи път говорим по тази тема в Комисията за бюджетен контрол. Направихме това през есента на 2010 година, когато представители на комисията посетиха Аквила и трябваше да зададем въпрос, сериозни въпроси, защото още тогава бяхме с впечатление, че нещо като че ли не е наред. В доклада от нашата мисия ние директно приканихме комисията, цитирам – да извърши адхок ревизия на средствата от фонд Солидарност във връзка с разходите и проверка на договорите за доставка. Това беше един от въпросите, които след нашата мисия там трябваше да проучим. Ставаше дума да се установи дали условията за отпускане на помощи са изпълнени. Беше необходимо в средносрочен план да бъдат настанени хората и да им бъде оказана помощ за най-насъщите нужди. Настаняване в средносрочен период и помощи, това проистича от член 2б на устава на Фонда за солидарност, предоставяне е, на най-необходимата помощ и настаняване, за да могат да се покрият моментните нужди на населението. Друга задача се състоеше в това да проверим дали се упражнява достатъчен и качествен контрол – в смисъл да няма спекулативно увеличение на цените и част от средствата да не се изразходват по предназначение. Днес с радост можем да установим, че възоснава на специалния доклад на Сметната палата тези въпроси са намерили своя отговор. В своя доклад комисията също посочва това. Той обаче беше поверителен. Аз мога да го чета, но не мога да цитирам от него, нито да го копирам. Ние Разполагаме и с този специален доклад на Сметната палата, за който благодаря, защото и там се оказва на някои много животрептящи проблеми. Съвсем ясно се посочва, че голяма част от помощите е изразходвана за изграждане на малко на брой постоянни сгради, а не за много временни постройки. Второ, е, че цените са много под е, пазарните. Сметната палата говори за 169%, извинете, 165% е, поправя се ораторът. В италианската преса, за съжаление, имаше това недоразумение, че тези 158% са изчислени от мен или тези или че аз твърдя, че средствата не са изразходвани правилно. Ако някой може да бъде атакуван, това не е много сметната палата, обаче това добро изброяване, този списък на сметната палата е следният. Около 30%, т.е. 144 милиона евро – от средствата от Фонда за солидарност са били изразходвани за напълно оправдани мерки, допустими за подпомагане. Проектът Каза обаче не изпълни специфичните изисквания, които се предвиждат в регламента за Европейския фонд за солидарност – дори и фактическите, действителните потребности да са били такива. Става дума за нови сгради вместо за временни постройки за настаняване. Този проект каза, погълна 70% от финансирането. Стратегията за този проект да се предостави жилище на 15 000 души, това въпреки всичко не отговаря на нормалното покриване на нуждите, защото тези е, сгради жилищни в рамките на проекта Каза бяха по-скъпи, отколкото нормалните сгради и това като че ли не отрази потребностите на населението. Мисля, че по-точно няма как да се изразят нещата. Затова предлагам комисията да се посвети е, изцяло и да се присъедини към е, заключенията на Сметната палата. Както казах, аз е, не съм си смукал от пръстите тези заключения. Това всъщност са заключенията на доклада на Сметната палата. Сега преминаваме към следващия въпрос. Пострадалите дали имат полза от тези средства от Фонда за солидарно. Ясният отговор отново е не. За там разрешените суми са построени жилища за твърде малко бездомни хора. Изградените там сгради бяха много скъпи и Също така строителството беше некачествено. Тук се откриват елементи на престъпност, може би, или пък пълна некомпетентност, когато става дума за самото строителство. Аз често съм преживявал такива земетресения. В понеделник Отново посетих е, сградите в Калатесо, които вероятно в Кантатесо, е, които не са построени, мисля, със средства на Европейския съюз. Комисията би е, уточнила това. Става дума за няколко стотици жители, обаче никой не живее там. Всички жители са били евакуирани И тези сгради, които са на не повече от 3 години, са квалифицирани като негодни за обитаване. Има обвинения за злоупотреба с обществени средства. Това не е изолиран случай. Има много подобни случаи, които се споменават в доклада. Аз наистина съм очуден, че комисията не е била в състояние да отбележи за какво точно става дума да установи тези нередности. Европейският законодател в случая е бил излъган, защото тук са отпуснати средства за нещо, което не е изпълнено. Също така са измамени и бездомните хора в Аквила, защото не са получили средствата, които Европейския съюз е предназначил за тях. Затова трябва да изкажем критично отношение. Аз знам, че някои колеги биха искали да се изкажа много по-остро със сигурност ще трябва да се изискат обратно и средствата от италианската държава. Разбирам тези, които мислят това, но аз изготвих моя доклад така, че да намери широка подкрепа. Посочих основните моменти на критика. Очаквам и други предложения. Ще се радвам да ги получа. Ако установите грешки по същество в моя доклад, можете да е, поискате да бъдат коригирани, но аз мисля, че документацията, представена от Сметната палата, е много ясна. Позволете ми в заключение още веднъж да благодаря на Сметната палата за нейния доклад и очаквам дискусията. Благодаря на колегата Зендергард за представяне на този работен документ. Аз също искам да поздравя члена на Сметната палата господин Виле Ителе, който представи специалния доклад, а от комисията заместник е, генералния директор на Генерална дирекция регионално развитие, господин Попинс. Те са сред нас, така че сърдечно добре дошли. Откривам дискусията. Кой от депутатите желая да вземе думата? Имам в списъка си трима кандидати. Господин Равелини. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук се е, нанася пълна атака върху Италия. Колегата преди презентацията проведе пресконференция. Аз мисля, че трябва много точно да прегледаме документацията, която ни е представена, както от Сметната палата, така и от комисията. И господин Зантергард отговори. Аз обаче искам да кажа, че този документ е доста конфузен по отношение на а, строителните работи в Аквила и средствата от Фонда за солидарност. Ние а, Отхвърляме всякакви нападки срещу комисията. Мисля, че господин Зондергард, доколкото ми беше казано, не е провел срещи с всички компетентни органи в Италия и не е участвал в публично изслушване, което се проведе на 26 юли тази година. където присъства доктор Попенс от генерална дирекция по регионално развитие, кметът на Анквила, председателят на провинцията, е, важни представители от е, Министерство на вътрешните работи, е, на пожаро на службите за пожарна защита и така нататък. Вместо това той е използвал данни за една пресконференция и аз бих казал, че до момента, до който няма доказателства, това е само обида насочена към Италия, уронване на доброто име на тази страна. Някои много важни точки от неговия доклад. Например, той казва, че има е, инфилтриране на мафиотски структури при изграждането, при строителството в този район и е използвал едно изречение от е, италианския отдел антимафия и в случая обаче аз мисля, че господин а, не осъзнава, че подобно изявление непосредствено след земетресението беше направено с цел да се попречи мафията да се промъкне. Аз а, на 16 май бях в прокуратурата в Лаквила и там ми отговориха в присъствие на свидетели следното, че с изключение на някои изолирани случаи не е имало мафиотски системи. Господин Хайчи, който, с който разговарях, също ми каза това. Той посочи, че са провеждани проверки, а доктор Пъпъс при изслушването на 26 юни, между другото, също каза нещо, а именно, че не са установени измами, за които всъщност е компетентна Олаф. Олаф не е започнала процедура и не може да се твърди, че тук е, е на лице мафиотска система. Докладът на Сандергард в него се споменава само за сгради, които не са е, предназначени за временно настаняване. Това противоречи наказаното от кмета на Лаквила, който е, по-точно посочи, че е, строителството ще продължи повече от 8 години Докладът е, Сандъргард обаче приема 25 години за това, така че в случая виждаме едно отвояване на сроковете. Това е срок, който кметът на Лаквила никога не е споменаван. споменавал. Освен това в доклада се твърди, че всички тези жилища не съответстват на изискванията за качество. Аз искам без е, да не се твърди това без конкретни доказателства. Нека да погледнем 154 персоне. За какви сгради става дума? Става дума за 155 души от 48 000 души, които са загубили жилищата си. След това той прави други твърдения – при положение, че комисията казва, че само 2,5% от е, жилищата са с е, недобре изпълнена изолация. Да се твърди, че всичко е лошо, наистина е прекалено. След това той посочва, че няма проекти за изграждане от страна на италианските компетентни органи. Става дума за задължителни проекти, отнасящи се до времени постройки. След това той твърди, че сумата отпусната от Европейския съюз е твърде висока. Искам да кажа, че колегата Зандергард вероятно е прочел доклада където се говори за 900 милиона, 300 милиона от Европейския съюз, аз бих казал, че това напълно съответства на финансова помощ в коректен размер. След това господин Сандергард нищо не казва за обстоятелствата, при които са изградени тези жилища. Лаквила е място с богато културно наследство в Европа и този град трябва да бъде възстановен. Разбира се, че това струва средства, но е, за тази цел е, има необходимото оправдание. Също така господин Сандъргар твърди, че разходите за стоманени стълбове са били много високи, можело да се използват бетонови стълбове, обаче той не е обърнал внимание, че тези бетонови стълбове са изградени там, където това е необходимо и по технически причини понякога трябва да се използват стоманени стълбове или стоманени пръти. Това, което не ми харесва е, че господин Гант нищо не посочва е, по същество, също и карти не посочва. Имаме само доклада на Сметната палата и на комисията, обаче там не е записано това, което представи господин Зондергард. Както казах, 5% е, аз посочих това, но това не означава, че всичко останало не е добро. Когато бях докладчик по тази тема от е, НП и на 16 май посетих сметната палата – бях при органите за пожарна защита, при кмета, при председателя на провинцията, на региона и така нататък. Наистина се получи дискусия, проведохме достатъчно разговори и ако е имало скандал, това със сигурност е щяло да бъде изнесено в световната преса, но това не беше така. Днес, днес се появява този доклад, в който се съдържа съвсем друга информация. Аз бих казал, господин Сандергард, е, посочете доказателства, защото в противен случай ще се говори само за тези 154 души, които са искали да напуснат жилищата си, но това съвсем не са всички, които трябваше да напуснат жилищата си. Както казах, ако има други цифрови данни, ние ще се запознаем с тях и ще направим всички усилия да бъде разкрита истината. Но аз първо бих ви посъветвал да се запознаете спокойно с документацията, защото изнасянето на неверна информация не е в интерес на жителите на Аквила и гражданите на Европа. Господин Гайер е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сърен Зандергард за този доклад, за този документ. Ние дълго време се занимавахме с тази тема в комисията. Имаше също така и посещение на делегация на място. И в действителност не става дума за никак малко. Аз съм малко обезпокоен от ненужното емоционализиране на този дебат в момента, защото по този начин се отдалечаваме от същността на въпроса. Затова аз бих посъветвал да не се влагат толкова емоции а да се оцени ситуацията по същество. Става дума за работен документ, последната част от него съдържа препоръки, които могат да бъдат възприети или да не бъдат възприети. Ще гласуваме по това, но задачата на документа е да се занимае комисията с този проблем, как се изразходват европейските средства и ако е така аз искам да припомня, че понякога от средите на тази комисия се поставят изискванията да се следва принципа name and shame на английски, но тук не става дума за шейм, а става дума за политическа оценка на един процес и затова аз мисля, че не би трябвало да се отправят ненужни опреци. Ако Колегата Ривелини твърди, че в този доклад някои неща са преекспонирани. Аз бих посочил други моменти в работния документ като контраргумент. Например, поставени са въпроси на Олаф, на които до сега не сме получили отговор. Това обаче колега Ривелини не означава, че Олаф не са установили измама и в най-положителния вариант това означава с други думи, че Олаф още провежда е, разследване. А иначе колегата Зандергард е, нямаше как е, да не отбележи това, че сме се обърнали към Олаф. Не означава това, че Олаф не са установили нищо. Те просто ще продължават да разследват. В тази връзка си пожелавам, не, ще подбера друга формулировка. Има държави членки, при които ние не сме доволни от начина по който компетентните органи предлагат да се оцени това или онова събитие. Аз мисля, че трябваше да има и обратна информация от региона, обаче обикновено ние не сме доволни от обясненията на тези местни власти. Така беше в случая и сега, за мафиотските методи, аз знам, че не винаги е нужно да се стига до човешки жертви. Една фирма, организирана от организираната престъпност, всъщност, която е контролирана от организираната престъпност, е, взема обществена поръчка е, на по-ниска цена. Точно това беше установено. Господин Зендергард не каза нищо друго. За средствата, които са използвани, е, е получена услуга с ниско качество. Нека да оставя на страна, че точно това на много други места се характеризира като мафиотски подход. Аз не искам да кажа, че има мафия в случая. Това не е посочено записано така и в доклада. И вече е, при това положение трябва да се види какви шансове имаше комисията. Първо, комисията нямаше други възможности, е, освен да получи информация от местните власти. И вторият метод – или по-скоро втората възможност, която има комисията, а за това и ние се погрижихме като комисия, е, службата за борба с измамите към комисията, Олаф, да се занимае с случая и тя в момента разследва този случай. Чакаме резултатите. Както казах, приветствам този документ. Смятам, че заключенията, съдържащи се в него, са всичко друго, освен е, прекалени. Ние не се намираме все пак пред съд поради което господин Зандергард не е задължен да е, привежда доказателства така, както се превеждат пред съд. Той е изготвил един политически доклад, който аз изрично одобрявам и мисля, че е, при е, дебата за освобождаване от отговорност по-голямата част от членовете на нашата комисия ще подкрепят моето мнение. Господин Еренхаузер е следващия докладчик. Благодаря. Gut. <laughs> Also er hat schon sehr viel vorweggenommen, was ich eigentlich sagen. Всъщност колегата каза много от нещата, които аз искам да кажа. Разбирам, че този дебат е много емоционален, защото едно земетресение е голяма катастрофа. Разбираме господин Ривелини, че е, реагира много емоционално тук в комисията, но аз мисля, че този работен документ на господин Сандергард със сигурност е много добре балансиран и много е, точно са изброени моментите на критика и за това мисля, че е, не е, е уместно господин Ривелини да напада така господин Сандъргард. Със сигурност тук не става дума за това някой да бъде осъден в държава, че някой осъжда държава членка. Ние просто се опитваме да осветлим някои обстоятелства в условията на прозрачност и точно това се опита да направи господин Сандъргард. Това, което малко ми липсва във вашата реч е, че е, вие трябваше да окажете по, специално на е, Сметната палата, защото всъщност Сметната палата показа, че тази сграда е, купила, е купена на цена е, с около 150% е, по-скъпа и че този кейс проект не е трябвало да бъде осъществяван. Е, това са неща, които в крайна сметка Сметната палата описва в своя доклад. Господин Сандергард се позовава на този документ и аз не вярвам Сметната палата да се опитва в случая да е, руши доброто име на Италия. Искам да се спра е, на дефиницията на понятието жилища за временно настаняване. Може би Сметната палата би могла да даде дефиниция на това понятие. И другият въпрос е Дадени са е, също така площи под найем, а в регламента няма разпоредба за това, а и след като няма разпоредба, значи е, излиза, че е законно да се отдават е, под найем такива площи. Госпожа Гресле и след това господин Ителя и комисията. Мисля, че има доста въпроси, на които може да отговорите. Благодаря, госпожа Гресле. Аз мога да добавя още няколко въпроса към вече зададените. Комисията, Генерална дирекция регионално развитие изготви одит от 13 до 17 февруари 2012 година в Аквила и този одит е, е, извежда на бял свят много големи проблеми, най-вече при обществените поръчки. Знаем как структурират е, структурните фондове е, когато имаме Е, проблеми, става дума за възстановяване на средствата. А тук е, не става дума точно за това, а за това дали е имало строителни дефекти. Затова въпросът ми към комисията е дали сте се опитали в рамките на вашите одити да установявате е, некачествено строителство, пропуски в строителството и ако имате резултати, бихте ли ги огласили? Мисля, че в случая мога да кажа, че работният документ беше много интересен, защото е, в Лаквила сега се провежда един много оживен дебат е, за цялата тази история. Значи първият въпрос е за строителните дефекти. Втория въпрос в работния документ се посочва, че става дума за фирми, които са участвали в е, публичните търгове, спечелили са, но нямат сертификат антимафия. Искам да задам на комисията въпроса дали този въпрос, е, този критерий е играл роля при освояването е, на европейски средства. Проверявали ли сте това и какви резултати имате? След това трябва да имаме становище от ОЛАФ във връзка с разследването и кога ще приключи то. Така че в случай искам да помоля на едно от следващите заседания да изслушаме представител на ОЛАФ. Благодаря предварително. След това искам да изясним, аз самата бях в Лаквила, колко средства е отделила Италия за Лаквила. Спомням си за един дебат на място, където не се споразумяхме за размера на сумата, предоставена от Италия на Лаквига. Това би ме интересувало дали са спазени обещанията или не, още повече, че това е отразено в заключенията. Аз също имам проблеми с някои от тези заключения, защото имам впечатление, че е, нещата още не са приключили